Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous invite à prendre place, s'il vous plaît, que nous puissions... Уважаеми колеги, моля да вземете местата си, за да започнем заседанието на съвместното заседание на комисията АФЕД, ДВ и бюджетната комисия. Искам от името на трите тримата председатели на тези комисии. Е, да ви приветствам с е, добре дошли на това заседание. Ние сме тук на територията на комисията ФЕД. Е, чувстваме се като дома си. Добре дошли на представителите на Комисията по развитие, на Комисията по бюджети. Това е третата среща, която провеждаме и искаме да обсъдим създаването на Европейски фонд за устойчиво развитие в рамките на плана за външни инвестиции. Благодаря на АФЕТ, че а, ни а, прие. Ние искаме да изслушаме тримата съдокладчици. Господин Кукан ще бъде представляван от госпожа Манеско, господин Фрунзулика и госпожа Гардия Забал. Те работеха в дух на сътрудничество и изготвиха проектодоклад, който ще ни представя днес. До 24 март, петък, разполагате с възможност да внесете изменения. Те ще бъдат разгледани на 24 април. Комисията по бюджети се намира в по-особено положение – тъй като заедно с други парламентарни комисии разглежда доста законодателни предложения, които имат тясна връзка с е, Европейския фонд за устойчиво развитие. Удължаването на срока на действие на ЕФСИ, удължаването на външния мандат на Европейската инвестиционна банка, както и плана за външни инвестиции, представен от комисията, преразглеждането на финансовия регламент и това, което се предвижда за периода след 2020, както и осигуряването на гаранции. и Европейския фонд за устойчиво развитие ще бъде част от цялата тази галактика от различни фондове. Трябва да има последователност, допълняемост между тях. Бюджета същевременно трябва да бъде разбираем. И казвайки всичко това, искам сега да дам думата на колегата благодаря. <clears throat> Няма всъщност да се изкажа, тъй като изоставаме от графика си. Нека дадем думата на съдокладчиците и след това проведем дискусиите. Андерс Витисен. Господин Вистисен, от името на Комисията по външни работи ви приветствам всички с добре дошли на това трето съвместно заседание, посветено на Европейския фонд за устойчиво развитие. След размяна на мнение с комисията и СВД, както и подробни разисквания с експерти и заинтересовани страни, предстои да разгледаме проекто доклада, представен от тримата са докладчици. Законодателното предложение за Фонда за устойчиво развитие е ключов елемент от плана за външни инвестиции. Целта му е справяне с правопричините за миграцията и повишаване на инвестициите в Африка и съседни на Съюза страни. Европейският съюз е поел ангажимент да активизира дългосрочните си действия в отговор на миграционни социалния натиск. Искаме да постигнем конкретни резултати в тази област. Фондът цели новаторско финансиране по места, като акцентът се поставя върху развитие на частния сектор. Искаме от този фонд действително да проистекат допълнителни ползи, да бъде допълнен наборът от инструменти на ниво Европейски съюз. Фондът може да стане важен елемент от нашите партньорства с трети страни. Сега ще изслушаме с докладчиците и техните предложения по предложението на комисията. Нямам да се изказвам подробно за докладчиците. Свършиха отлична работа, още повече като се има предвид, че една по-малка комисия работи с по-голяма. Госпожа Манеско, благодаря, госпожо председател. Ще изложа становището на господин Кукан. Той се извинява, че не може да участва. Докладчикът приветства доброто взаимодействие с докладчиците от други комисии при изготвянето на проекто доклада. От името на Комисията по външни работи той иска да изтъкне, общата цел за учредяването на финансов инструмент за стимулиране на частни инвестиции в Африка с цел устойчиво економическо и социално развитие и справяне с някои от първопричините за миграцията. Основното според него предизвикателство е насърчаването на развитието в частния сектор, най-вече в най-слабо развитите страни. Ако искаме да постигнем тази цел и трите стълба на плана за външни инвестиции трябва взаимодействие взаимно да се допълват. Те трябва да бъдат допълнени също така от експертен опит, техническа помощ и подобряване на условията за инвестиции в страните партньори. Гаранцията по Фонда за устойчиво развитие ще е новият финансов компонент от плана за външни инвестиции. Искаме да надхвърлим рамките на действащите инструменти, като подкрепяме модели за новаторско финансиране. Например, за финансиране в области, където <clears throat> други финансови инструменти не водят до желания резултат. Затова трябва и надлежно да прилагаме принципа за взаимодопълняемост. Той е в основата на инструмента. По линия на инструмента ще се очертаят направления за инвестиции в ред сектори. Ще се отдава предпочитание на финансирането на високорискови операции. Целта ни е да привлечем инвестиции точно за такива операции. За целта са ни необходими откритост, гъвкавост и ефикасно сътрудничество с международните финансови институции. Трябва ясно да очертаем и посоката, в която ще поемем на политическо ниво. В проекто доклада се спираме върху структурата на управление на фонда, включително и върху ролята на парламента. Този нов инструмент може да се увенчае с успех, ако не предвиждаме прекалено много приоритети по него. Не бива да забравяме, че предстои да учредим инструмент, който следва да насърчи растежа в частния сектор и да допринесе за социален и економически растеж в развиващите се страни. Става дума за дългосрочен процес. За това още от самото начало ще е много важно да имаме ясни цели и приоритети. Благодаря, господин Фрунзолик. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. За мен бе чест да работя с двамата ми колеги от комисиите по бюджети и външни работи. Удовлетворен съм от резултатите, постигнати по този доклад. От гледна точка на развитието сме загрижени във връзка с ред аспекти, като равнопоставеността между половете, избягването на данъчно облагане и други. Всички тези елементи бяха включени в текста. Ще внесем ред изменения, за да изясним позицията си. Основната цел на Фонда за устойчиво развитие е изкореняването на бедността и намаляването на неравенството, както и справяне с първопричините за миграционния натиск. Във връзка с това е изключително важно този фонд да е с допълващ характер и да доведе до инвестиции в по-слабо развитите и нестабилни страни. Трябва да се посвети и финансиране на възобновяемите енергийни източници, борбата срещу измененията в климата и енергийната ефективност трябва да се изтъкне също и ролята на делегациите на Европейския съюз те могат да разпространяват информация за фонда, например, сред микро, малките и средните предприятия. В тези държави, където достъпът до финансиране е огромен проблем. Трябва да се изтъкне и ролята на съвместната парламентарна асамблея АКТБ Европейски съюз. Тя ще допринесе за отчетност спрямо гражданите и страните партньори. Финансовата помощ може да се предостави в местните валути на страните партньори. В доклада ясно трябва да се заяви също така, че по фонда не бива да се финансират операции по финансиране и инвестиции, насочени към военната област и отбраната. Не бива да се подпомагат атомни електроцентрали, не бива също така да се нарушава и приложение 2 на една от конвенциите на МОД. Не бива да се финансират в този смисъл действия, които могат, например, да накърнят продоволствената сигурност в страните партньори. С удоволствие ще продължа да работя заедно с всички вас по този много важен документ. Благодаря. Госпожа Гвардия Забал. От името на Комисията по бюджети. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Много добре. Работихме заедно Нямам какво да допълня към казаното от колегите съдокладчици. Може би само един общ коментар по духа, в който си сътрудничихме. Позициите ни до голяма степен си съвпадат. Подкрепяме предложението на комисията. Би ни се искало в някои свои части, обаче то да бъде разписано малко по-подробно. Що се отнася до целите, Съгласни сме с това, че става дума за увеличаване на размера на инвестициите в съседни нам държави и в Африка. Една част от фонда трябва да бъде предоставена под формата на гаранции. Така ще се насърчат инвестициите. Гаранцията ще доведе и до по-голяма готовност за поемане на риск. Инструментът се основава на три стълба, един от които е фондът за устойчиво развитие. Вторият и третият стълб трябва да са със също толкова приоритетно значение, въпреки че не са уредени в законодателното предложение. Какво искаме да допълним към предложението на комисията? Преработихме, например, определението на допълващ характер. Според нас първоначалното определение е прекалено общо. Искаме в тази дефиниция да бъдат включени критериите за устойчиво развитие и критерия за риска. Това са два елемента, които са от голямо значение с оглед гарантирането на допълващ характер на фонда. Що се отнася до целите, също искаме те да бъдат разписани по-подробно. Трябва по-подробно да се уредят политиките и конкретните инструменти. Искаме също така по-подробно да бъде разписана и структурата на управление под формата на стратегическия съвет и други съвети. Член 8. Критериите за подбор при активирането на гаранцията. Искаме тези критерии също да бъдат уредени по-подробно. Излизаме и с предложение за набор от показатели, основаващ се на работата, която извършихме в Комисията по бюджети по ЕФСИ. Инструментът е интересен. Уточняваме някои елементи от частта за оценката и задължението за отчетност, като отново се позоваваме на допълващия характер на проектите и въздействието, което ще се постигне по тях. Искаме също така да има и по-точно определение на неоказващите съдействие юрисдикции. Иначе, като цяло, приемаме предложението на комисията. Приели. Внесни сме някои изменения, само за да го досъвършенстваме. Сега ще е много важно да изслушаме становищата и на колегите. Мисля, че те ще допринесат за доизясняването на текста. Благодаря на тримата докладчици. Сега започваме с докладчиците. Докладчиците в сянка, госпожа Хаутала от Зелените. Да, виждам много голямо сближаване между трите комисии и тримата докладчици за, по време на съвместната ни работа, за което им благодаря. фонда трябва да бъде разглеждан във връзка с другите два стълба на плана за външни инвестиции. Коментира се много необходимостта да има диалог за политиките и необходимостта за техническа помощ, която далеч не е само техническа. Тоест, намираме се в положение, когато можем да създадем един действително новаторски институт, инструмент за развитие, който да отговаря на нашите цели за развитие. Особено е, гаранциите могат да бъдат много съществен двигател в това отношение. Три въпроса имам за, към комисията. Казвате, че има предстоящ доклад за инструментите за съчетано финансиране. Но е, тези е, инструменти за съчетано финансиране като че ли не работят много ефективно за сега. Може ли да коментирате? Второ, Докладчиците предлагат е, мерки за осигуряване на допълващия характер на фонда. Може ли също да коментирате този въпрос? Как точно ще бъде достатъчно открит е, този фонд? За кого? Само за европейските институции или за други? Госпожа Ятен Маки има думата. Thanks. Dear colleagues. Благодаря. Скъпи колеги, както се говори вече тук, е, климатичните промени са една от основните причини за миграция и за нещастие тази причина няма да изчезне в бъдеще. Затова за мен е много трудно да разбера защо а, миграцията не се появява по-високо в а, приоритетите на комисията, свързани с този инструмент. Да ви дам пример с Сирия. Климатичната промени са причина за миграция и там. А, вярно, войната е, е основен фактор – но а, и преди да имаше война, а, гладът а, при, принуждаваше много хора да излизат от тази страна. После, друг проблем са парите. Трудно е да разберем защо в предложението на комисията се предвиждат само 20% от Фонда за устойчиво развитие е, към мерки за справяне с климатичните промени. 33% е целта, формулирана от Европейската банка за инвестиции. Според мен е, тези две цифри трябва да бъдат е, еднакви. Трето. The proposal will cut money financing from neighborhood policy. Предложението ще вземе всъщност средства от програми по е, политиката за съветство. Може би има логика в това, но парите така или иначе не са достатъчно. Затова искам да запитам, възможно ли е примерно да се вземат средства от политиките за разширяване, от този инструмент. В момента там нищо не се случва, действително важно, важно е са и тези политики, виждате обаче какво се случва с Турция и така нататък. Това са трите теми, които исках да поставя на вашето внимание. Благодаря, госпожа Люзинг. Благодаря. Не искам подробно да се спирам върху всички елементи на фонда. Ще се спра върху един момент. Когато работихме по становището на Комисията по външни работи, разговарях с немалко представители на НПО за въздействието на помощта за развитие върху частния сектор. Те ми казаха, че немалко от инвестираните средства се предоставят на дружества от Европейския съюз, вместо да се използват по места в страните бенефициенти. Action Aid, например, има данни, според които 61% от помощта за развитие се връщат на страните донори. В случая говорим за гаранционен фонд. В крайна сметка той ще допринесе за подсилване на позицията на частния сектор в рамките на помощта за развитие. Това е крайната цел. Но питам се доколко този фонд наистина ще допринесе за развитието на страните бенефициенти. Какви изменения бихме могли да внесем? така че да се разработят механизми за предотвратяване на връщането на предоставената помощ към страните донори. Не би трябвало средствата по помощта за развитие да се използват за насърчаването на бизнес моделите на дружествата в страните донори. Тези средства би трябвало да се използват в полза на економиките на страните бенефициенти. Интересен е, според мен, и моментът помощ за самопомощ. Например, чрез финансирането на конкретни проекти, допринасящи за по- самостоятелното развитие на економиките в държавите бенефициенти. Възниква и въпросът за това, доколко и споразуменията за свободна търговия могат да допринесат за установяването на една по-справедлива политика за развитие. Не бива да разчитаме само на частния сектор. Господин Понга, моля. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на съдокладчиците за свършената работа. Аз споделям основните им позиции, но ще подам няколко изменения, за да обърна внимание на няколко теми. Първо, за създаването на механизъм за помощ за сътрудничество, също да има е, рамково споразумение за управление на помощите за развитие и за помощ на агенциите, които управляват тези средства в е, страните членки. Също е, необходимо е помощта за развитие да отговаря на целите за, на устойчивото развитие, така както са формулирани. Шал Бьоренс, благодаря, госпожо председател. Този е фонд за инвестиции е отлична идея и се питам защо не ни е хрумнала по-рано. Ако сработи добре, има достатъчно гаранции. Ако инвестициите донесат е, резултати, тези гаранции няма да се активират, е, т.е. всичко е, е добре. По този начин се работи за бъдещето, стига да има и достатъчно интелигентни инвестиции. В такъв случай ще постигне много с малко средства. Първото предимство е да се обърне посоката на финансовите потоци, т.е. да се даде възможност на европейски инвеститори да направят така, че е, да не изтеглят а, пари от развиващите се страни, да могат да правят инвестиции там. Също така ще можем да пораздрусаме инвеститорите, защото нито държавите, нито комисията може да го направи, но има достатъчно партньори на Европейския съюз, в съответните страни, банките за инвестиции, Африканската банка за развитие, търговски банки, всички те могат да дойдат, защото в Африка и у нас има много различни условия за предоставяне на кредити. Има страни в Африка, където няма криза на ликвидността. Има какво да се мобилизира като средства. Второ, легитимността на е, критериите на Комисията за развитие на ОИСР. Тук е, нямам какво да коментирам. Парите, които са инвестирани в този фонд, е, щом бъдат инвестирани оттеглени, това означава, че съответната инвестиция не е била удачна. Но много по-интелигентно е да се правят инвестиции по този начин, отколкото просто да се опростява дълга, защото в такъв случай е, само се отмет отмятат цифри в платежните баланси на държавата, но не се правят никакви инвестиции и съответните средства стигат от джобовете на корумпираните управници. Така че за мене няма никакъв проблем с легитимността на критериите. Трето, така едно размишление, е, което бих искал да направя, Страните, които имат най-голяма нужда от е, инвестиции, са тези, които най-малко успяват да привлекат тези инвестиции, така че тук е много важна ролята на гаранциите. Но има места, където дори с гаранции нищо не може да се направи. Така че тази мярка, която има вид да е по-скоро техно, техническа, има и своето политическо измерение. И за това отправям към комисията следния въпрос. Дали не е удачно да се излезе с а, списък от съпътстващи а, мерки, които да определят а, целесообразността на инвестициите. Какво имам предвид? Има страни, където абсолютно не е, няма смисъл инвеститорите да правят инвестиции. Тоест е, риска е толкова е, голям, че вместо да се задействат гаранциите, по-скоро да се е, очертаят конкретни по-сигурни зони за инвестиции – където да има своего рода механизми между комисията и тези бенефици... и бенефициерите с цел да се е, осигурят, да се подсигурят инвестициите. Така че е, да, е, те да имат и достатъчно въздействие върху управлението на страната. Жан Артуи коментира, така спомена, е, галактиката от е, европейски инструменти, е, захранване от средства от европейския бюджет и от бюджета на страните членки и факта, че има и проблем с контрола за използването на тези средства. Една политическо лидерство ще даде възможност да не изтъкат някъде в пясъците тези е, средства, да има така едно видимо водачество в тази област от страна на Европейския съюз. Госпожа Фрунзолика, отново от името на госпожа Сорая. Мост. Колежката трябва да бъде в делегация към съвета за човешки права и тя казва от името на социалистите и демократите. Проектът доклада повдига най-важните теми, като докладчик е, Сянка от Афет. Госпожа Пост е, е, е доволна, че се споменава член 21 от договора е, фонда подкрепя развитието на човешки права, правова държава, превенция на конфликта и е, заплахи за сигурността. Фонда ще работи успешно срещу основните причини за миграция самия, самата миграция като се, сама по себе си не следва да бъде проблем. Хората трябва да могат да се движат когато пожелаят, но не бива да бъдат принудени да напускат родината си заради това, че не се спазват човешките права или нямат възможност да живеят и да си осигуряват поминък. За това трябва да се отчитат и е, елементи на социално равенство, е, опазване на околна среда и други. Необходимо е да се ангажират организациите на гражданското общество по прозрачни критерии. Ще има подадени изменения. Споменаването на член 21 е добро, но не е достатъчно. Имаме опит с други фондове, което показва, че споменаването на този член не означава непременно, че е, спазването на човешки права започва да се случва моментално. Сътрудничеството с службата за външна дейност трябва да създаде и рамка и методология за това дали се спазва член 21. В доклада също се говори за равнопоставеност на половете, но този аспект трябва да бъде допълнително подчертан. Благодаря. И сега се обръщам към представителите на комисията. Госпожа Мартинова. Two and a half minutes each because we are Разполагате с по две минути и половина, тъй като нямаме достатъчно време. Имаме трима оратори от комисията. Всеки ще разполага с две минути и половина. Да, ще бъдем кратки. Благодаря, госпожо председател. Аз съм Катерина Матърнова. Искам да благодаря на Европейския парламент за конструктивния подход на трите парламентарни комисии. Ние Проведохме технически срещи и се опитахме да дадем своя принос. Благодаря ви за упростената система фонда да се използва и за други страни в бъдеще. Благодаря за това изменение. Също благодарим за формулировката, която прецизира въпроса, свързан с допълняемостта. Нашите разговори с частния сектор е, и с други заинтересовани страни показва, че това може да доведе до сериозни промени. Високо ценя казаното от господин Георенц. Е, да, това е нещо, което трябваше да възприемем по-рано, но сега имаме тази възможност с мандата. Трябва да минем е, от финансиране в размер на милиарди към финансиране в размер на а, трилиони а, за развитие и а, това може да стане само като комбинираме различни мерки, имаме допълнителни мерки. втория стълб на техническата помощ за подготовката на проекти и третия стълб, техническата помощ за третия стълб, именно създаването на подходящ инвестиционен климат, са от особена важност. Те не са технически част от законодателството, но са много важни в глобалния контекст. Относно частния сектор, ние настояваме да се прояви гъвкавост ние считаме, че критериите за допустимост са нещо, на което държим, но трябва да имаме предвид, че ако искаме ефективно да ангажираме частния сектор в един нов инструмент, трябва да не се подадем на изкушението да слагаме твърде много анекси, да налагаме твърде много изисквания, тъй като това може да прогони някой от операторите в частния сектор. Също относно набора от показатели. Финансов инструмент, който се управлява от една институция, е нещо различно от това, което имаме пред себе си. Ние трябва да работим чрез трети стълб и втори стълб, и много е трудно да сведем нещата до цифри и до такова табло за резултати. Така че ви молим за разбиране. Искам да кажа още две неща. А след това колегите ще отговорят по другите аспекти. Относно преференцията за Европейския съюз, знаете, че по време на разисканите в съвета частично беше прият този подход. Има много други международни инициативи и е необходимо добре да се координираме, за да бъдем истински ефективни. Ние трябва да участваме активно да работим с държавите, които са в конфликт, които изпитват определени проблеми и за разширяването, откъде да дойдат средствата, дискусиите в съвета по външни работи и въпросите, които виждаме, а, че се развиват на Балканите, а, ни дават насоки как да действаме. Thank you, Уважаеми депутати, уважаеми съдокладчици, аз също искам да се присъединя към Катерина и да ви благодаря за внесените промени, които подобряват текста. Нека да се опитам да отговоря на някои от поставените въпроси. Относно докладите, свързани с комбинираното финансиране. Ще се публикуват такива доклади, това не е нещо лошо. Разбира се, след 7-8 години на опит в комбинираното финансиране, сега минаваме на друга скорост. Допълняемостта е друг въпрос. Мнозина от вас споменахте да от... насочваме средствата там, където трудно биха а, били направени инвестиции от други източници. Защото а, в много случаи а, се затрудняват инвестициите, но това не означава, че не трябва да опитаме. Трябва да има също и съпътстващи мерки, както каза господин Георенц и други. Затова именно плана включва три стълба. Не само финансово инженерство, но има и стълб, свързан с дипломатическите и политически въпроси. Има също и стълб, свързан с политиката за развитие, диалог с правителствата, не само с бизнес средата, но и по други въпроси, като правосъдието, върховенството на закона, борбата с корупцията и прочие. Политическият диалог, политическите аспекти на диалога са също толкова важни, колкото и финансовите аспекти. Комисията изисква от менеджерите политическо разбиране, както и умения в финансовото инженерство. Търсят се решения, например, за специални зони за инвестиции. Този въпрос може да се проучи. Няма някакво чудотворно решение, но тази варираща геометрия, този диалог ще ни позволи да прецизираме нещата. Действително, политическата структура, която ще управлява този инвестиционен план, дава гаранции, е, че ще се съобразяваме с политическите цели, заложени в плана. Действително да е, имаме допълняемост, да се насочват инвестициите в трудните области. Като започнем от Европейската инвестиционна банка, но дадем възможност на всички европейски актьори да участват, когато те не правят достатъчни предложения, за да се справим с недостига на инвестиции, трябва да задействаме други източници, така че трябва да поддържаме контакти с партньори, които могат да допринесат. И сега от СВД господин Черяни Сервегонди. Благодаря. Колегите от комисията казаха почти всичко. Само искам да подчертая две неща. Първо, ние подкрепяме много от внесените изменения, както и, и коментарите, които бяха направени, а, този инструмент да се разглежда а, като инструмент насочен към нестабилни държави, най-слабо развити държави, също да бъдат добре дефинирани инвестиционните направления, действително инвестициите да се насочат в области, в които не се насочват други инструменти. Ние ще бъдем рестриктивни в това отношение. Това е цел, която трябва да се използва. About, uh, also, uh, I think we should welcome your uh... Предложенията, които направихте за подсилване на въпроси, свързани с корпоративна социална отговорност, спазване на правата на човека, съществуващите насоки и конвенции в тази насока, цели стимулиране на устойчивото развитие, както и развитието изобщо, което води до прогреса, прогреси в политическо отношение. Няма да се спирам на казаното вече до тук, колко важно е политическото управление на този инструмент от делегациите на Европейския съюз, от нашите институции. Беше направен коментар относно риска тези средства да не стигат до държавите бенефициер и, и да не се връщат обратно а, чрез заинтересовани страни в нашите държави. Не, това е целта. Въпреки това, ние трябва да заложим елемент на економическа дипломация, да се създадат възможности за проекти за устойчиво развитие в държавите, които се развиват, да се създадат също възможности за бизнес, за създаване работни места, за възможности за нашите фирми, например в областта на зелената економика. Благодаря ви. Крайният срок за внасяне на измененията е 24 март, 12 часа на обяд. Господин Артюи. Благодаря. Няколко наблюдения по механизма. Действително отличен инструмент за развитие и за преодоляване на проблемите, които причиняват миграция. Е, смятам, че комисията и съвета обаче могат да е, формулират малко по-обобщаващо политическата амбиция в е, чиято услуга се мобилизира този фонд, защото съществуват различни инструменти. Ние в комисията бюджет сме запознати с тях. Е, много интересни неща се предлагат, но те не са разбираеми за гражданите. А гражданите имат нужда да им се говори и да разбират, е, какво точно прави, какви конкретни отговори дава Европейския съюз за техните притеснения. Така че всичко предвидено ми се струва отлично, но след като се дават е, примерно и финанси за гаранции, трябва да има и е, някаква възможност за присъствие на място. Е, съжаляваме, че е, не е ясно прецизирано какви са възможностите в това отношение на Европейския съюз, е, както и да се потърси помощ от страните членки за постигане на тези цели. Благодаря, колеги, благодаря и на преводачите за отпуснатите допълнителни